Hello, good afternoon to everybody. Добър ден на всички. Бих искала да възобновим работата и да преминем към втората група оратори. Тази сутрин имахме една много наситена дискусия бяха споменати случаи на възпрепятстване на упражняването на правата на европейските граждани. Чухме също така теми свързани с бюрокрацията, свободното движение, липсата на информация. Имаше и а, споделяне на преки впечатления от жалбоподатели, подали петиции в парламента. Над 1300 петиции са поступили през 2012 година, така че този инструмент за подаване на петиции е въведен с Лисабонския договор – всеки гражданин има правото да се обърне към Европейския парламент и европейските институции, за да подаде сигнал за не спазване на правата от страна на органите на местно самоуправление. Споменахме и законодателния процес и е, процес почти изтича моя 4 годишен мандат и лично съм наблюдавала колко ефективно работи този инструмент. Благодарение на него са разкрити случаи на сериозно нарушаване на правата. Благодарение на много са предприемане и различни законодателни инициативи. А, чрез него са разрешавани случаи, свързани с политиката в областта на рибното стопанство и други случаи, засягащи интересите на много граждани на ЕСЕ. Гражданите така могат да изразят своите притеснения пред комисията в областта на риболова са засегнати интересите на хиляди европейски граждани и в своята законотворческа дейност законодателните органи на Европейския съюз отчитат тези техни притеснения. Комисията по петициите има правото да се занимава и с а, други въпроси, за да може да гарантира, че правата ще бъдат спазвани. Доста усилия са полагани а, напоследък и това е предвидено и по договорите за да може да се гарантира гражданското участие в дейността на европейските институции. След влизането сила на Лисабонския договор се прави и връзка с хартата на основните свободи. Имаме процедура за съвместно законодателна дейност и всъщност около 90% от правото на Европейския съюз се е, приема по този начин, което гарантира демократичните принципи. Има и гражданската инициатива, предвиждат се и възможности 1 милион граждани, представляващи 7 държави членки, членки да упражнят правото си на законодателна инициатива. Като по този начин тези инициативи могат да станат част от европейското право, да бъдат допълнени към регламентите. Тази процедура насочва гражданската инициатива. Провеждат се изслушвания. Изслушвания пак в рамките на тази законодателна инициатива. Следва да отбележим и последната инициатива, която бе предприета и следващата група оратори ще се спрат именно на нея. Инициатива се нарича Позволете да гласувам. гражданите на държава членка би трябвало да могат да гласуват по местожителство значителен брой европейски граждани, които не живеят в родната си страна, изпитват затруднения. Това е един от най-често срещаните проблеми, които се излагат в подадените петиции. Има и други слабости. Ние не можем да насърчаваме свободата на движението и да загърбваме такива тежки последици, като например неупражняване на правото на глас. На глас. Наскоро в моята родина Италия имаше допълнителни доказателства за пропуските в нашата система, тъй като има много млади а, хора, които по линия на Еразъм пътуват в други държави и всъщност тези млади хора трябва да се откажат от правото си да гласуват. В противен случай трябва сами да поемат пътните разноски, за да могат да гласуват в родината си. По-късно ще изслушаме нашия английски колега, подал петиция, който представя практическите проблеми, свързани с невъзможността да се гласува. И всичко това е в резултат на едно решение. А именно решението е да се премести да живее в Испания, което влиза в разрез с правото и да гласува. Свободата на движение е един от основните стълбове на Европейския съюз. И когато говорим за защината на европейското гражданство, не можем да изключим този основополагащ принцип на Европейския съюз. Защото това е доказателство за активното участие на европейските граждани в живота на страната. Тази година ще трябва да посветим повече усилия на темата, тъй като 2013 е година на европейското гражданство и трябва да се постараем да преодолеем пречките пред гражданите да упражнят това си право. С това ще приключа и ще дам думата на втория оратор. Това е Дьорът Гемеши, който е кмет от Унгария и е докладчик на Комитета на регионите по въпросите на европейското гражданство и правото на глас. Той а, ще говори за участието на гражданите на Европейския съюз в а, изборите за местни органи на самоуправление в друга държава и с удоволствие ще го изслушам. Пожелавам ви успешна работа и се надявам, че днешното изслушване ще се окаже полезно в намирането на решения и няма да остане само теоретичен разговор. Благодаря на депутатите от Европейския парламент, скъпи колеги, госпожи и господа. За мен е удоволствие да участвам в това изслушване и да споделя въздействието на европейското гражданство върху органите за местно самоуправление от името на Комитета на регионите. Нашите граждани, регионалните политици е, са мястото, където най-ясно се усеща какво е то да сме членки на Европейския съюз. Политиците в нашите градове и региони от първа ръка виждат какви са тежненията и разочарованията на гражданите. Общественото мнение в днешно време показва, че Европейския съюз преживява не само финансова и економическа криза, но също така страда и от криза на доверието. Това недоверие на обществеността не е нещо ново и предизвикателството по е, възраждане на това доверие – ни тежи от години, но в момента се влушаваш. Жак Телор преди години още каза, че а, никой не се влюбва в а, общия пазар, но и с конкуренцията никой, в конкуренцията никой не се влюбва. Има промени от времето, когато бе създадена Европейската общност на Жак е, Делор. Днес имаме Европейски съюз е, с един парламент, който осигурява представителство. Имаме представителство на местно и регионално ниво и също така инициативата на Европ... за европейските граждани. Трябва да общуваме повече може би не си даваме сметка на тази огромна промяна, която настъпи и засяга нашето ежедневие. Обеден съм, че разполагаме с градивните елементи, за да изградим тази а, нова история, ново виждане, което ще даде необходимите отговори. Позволете ми да кажа, че не е нужно тук да припомням, че европейското гражданство е понятие, което върви ръка за ръка с националното принадлежност и не изключва регионалната и местната самоличност. Но европейското гражданство не е само празни думи. То е свързано с поредица от права, които са въведени и описани в договорите и в хартата на основните права. Гражданството на Европейския съюз има осезаемо лично измерение, свързано с интеграцията от през последните 10 години. То не е само символично то засяга нашето ежедневие и, и носи допълнителна изгода за Европейския съюз. Това е най- доброто допълнение към непрестанно повтарената мантра за а, мира в Европейския съюз. Днешните предизвикателства и по-конкретно тези на местно-регионално ниво могат да бъдат преодолявани. Тази сутрин говорихме за свободното движение, което превръща Европейския съюз в реалност за гражданите. И обхваща многообразието в Европейския съюз. То е важно средство за растеж. Правата на глас, правата за подаване на петиции, гражданската инициатива са част от аргументите срещу растящите критики, отправяни срещу Европейския съюз. Те ясно показват, че нашите граждани, независимо от своята националност, местоживеене и език, трябва да имат първата и последната дума в законотворчеството в Европейския съюз. Именно за това е толкова важно да бъдат окоръжавани хората да упражняват правата си в този проект за създаване на демократично пространство през граница. Местните и регионални органи на самоуправление са важно средство – за закрила правата на гражданите. Те могат да променят много при преодоляването на голяма част от препятствията пред упражняването на правата на гражданите. Имаме три основни приоритета, описани в доклада за гражданството от 2010 година, които бяха обсъдени тази сутрин. Първият приоритет е свързан с спазването на правата по места. Местните и регионалните органи следва да гарантират спазването на европейското право сред избирателите и да възприемат административни практики, които да превръщат европейското гражданство в реалност. Трябва да бъде оказван натиск местните органи да постигат оптимални решения при съвместяването на вътрешното с европейското право. Освен това е необходимо да бъдат предприяти всички стъпки, за да се избягват а, ненужните административни тежести, разходи и документация. Това е особено важно, когато трябва да окажем гостоприемство на новите европейски гражданство. Граждани, които желаят да прекарат част от живота си в Европейския съюз, също трябва да почувстват това гостоприемство. И, и най, третия и най-важен приоритет е да повишим осведомеността, съзнанието на европейските граждани за тяхното европейско гражданство. Много а, често тези, които се сблъскат с а, а, гражданите, могат да предлагат успешни решения за участие в демократичните процеси. Това е наша отговорност като политици, но би трябвало също така да стане част от работата и на администрацията. Европейската година на гражданите изпреварва следващите парламентарни избори за Европейски парламент през 2014 година. И европейското гражданство е един мощен елемент – в транснационалната обществена сфера. на зараждащия се европейски демос. Това ново политическо а, пространство не е единствения елемент, свързан с европейските граждани. Европейското гражданство е жизнено важен елемент и необходима предпоставка за устойчивостта и възстановяването на растежа на регионално, национално и европейско равнище. Скорошните дейности на нашата, нашия комитет е, по линия на Европейската година 2013 доказа, че има истински интерес сред заинтересованите лица на местно и регионално равнище. Има огромно търсене на инструментариума, който сме разработили и хиляди а, граждани а, вече са получили пакета с документи, който и вие имате. Но ние също така обърнахме внимание и на Европейската година по време на последното пленарно заседание с приемането на две становища. И аз съм убеден, че и тези две становища ще вдъхновят и ще дадат ход на дебата днес след обед имах възможността да бъда координатор по становището за насърчаване на избирателните права. В това становище призоваваме комисията да предприеме действия да окоръжи държавите членки да осигурят закрила на това основно а, право за всички граждани – и също така приканваме държавите членки да направят всичко възможно европейските граждани да могат да упражняват избирателното си право, като им позволят да гласуват не само в местните избори, но също така в регионални избори. Именно за това подкрепяме е, идеята за заложена в инициативата за европейското гражданство. Като местните регионалните власти могат да направят много в това отношение. Докладчика по второто становище Иштван Серто Радич работи за регламент за устава и финансирането на европейските политически партии и фундации. Важно е тези политически партии да бъдат признати за европейски партии, а, ако имат представителство в европейски а, парламент. Нужно е да бъде а, направено необходимото, за да може да се изгради тези мостове между регионалния, националния, и европейския политически живот. с подкрепата на взаимодействието на всички равнища в европейската политическа система за управление, можем да представим виждането на всички европейски граждани. И, госпожи и господа, искам да се възползвам от тази възможност да се обърна с призив към всички партньори и заинтересовани лица да направят необходимото тази година да бъде успешна. Това е един призив към европейските институции да обърнат внимание на всички дейности, свързани с европейското гражданство, не само през 2013 година. Хартата на основните права трябва да е разковничето при разработването на бъдещи политики и действия трябва да съвместим рационалното с емоционалното и с функционалното и да открием начини да насърчим гражданското участие. По този начин постепенно ще се оформи обществената сфера в Европа на... и ще се появи европейската самоличност на гражданите. Институциите би трябвало да отчетат потенциала на местното и регионално равнище и да привлекат за участие регионите и градовете в разработването на стратегии. Защото не може да има европейска демокрация без здрава демокрация на местно равнище. Това е призив и към разработващите политики на местно, регионално и национално равнище. Направете всичко възможно, за да насърчите понятието европейско гражданство и упражняването на проистичащите от това права в своите избирателни райони. Не забравяйте, че има допълнителни изгоди не само за живота на вашите граждане, но също така и за демократическите устои на вашите региони. И най-накрая, призовавам европейските граждани, всички нас, всички вас, призовавам да не мислите за европейското гражданство като някакво ново умотворение. Става дума всъщност за споделена отговорност и активна съпричастност от наша страна ние ще направим всичко възможно за да се чувствате от дома си, независимо дали сте в Европейския съюз. И искаме вие да се чувствате европеец, независимо къде се намира вашия дом. Благодаря ви. Сега можем да продължим с втория панел и сега давам думата с удоволствие на Антигони Пападополо, Извинявам се за произношението. Заповядайте, госпожо Пападополо. She's going to be the Госпожа Пападополо ще бъде модератор на следващия панел. Благодаря на всички. Добър ден на всички. Както чухте, казвам се Антигони Пападополо и съм от Кипър. Винаги е трудно да се произнасят чужди имена, така че и аз се извинявам предварително, ако допускам грешки с произношението на имената на участниците в панела. Искам да благодаря на госпожа Мацони и на господин Чемеши за уводните думи. Днес обсъждаме правата на европейските граждани да участват активно в политическия живот на Съюза. Нека сега да конкретизирам, че поради липсата на място на подиума, някои от ораторите ще вземат думата от първия ред. Виждам ги, че вече са заели места. Така че нека да ви представя въпроса съвсем накратко моля ви по 5-6 минути всеки от вас след това да се изказва. Здравейте, дами и господа! Това е слушване, организирано от Европейската комисия Европейския парламент. Дава отлична възможност в началото на 2013 година, като годината на европейските граждани, да съберат заедно политици, експерти, професионалисти и гражданското общество в едно обсъждане как европейското гражданство може да се превърне в конкретна действителност в живота на гражданите. Във време на на економическа, политическа и социална криза, и само една година преди следващите избори за Европейски парламент този диалог е от основна важност за да се постави европейското гражданство в центъра на политическия дневен ред. Освен това е много важна стъпка към по-добро, по-задълбочена европейска интеграция с по-силна демократична легитимност. Това е една от целите на Европейската година, на Европейското гражданство 2013 година. Аз съм докладчик по съответния доклад по този този въпрос от комисията Либе. След от доклада от 2010 година и в резултат от публичните консултации 2012 година за европейските граждански права се появиха много проблеми в много области. Има различни все още съществуващи препятствия. Трябва действия за тяхното премахване, за да може европейските граждани да се ползват пълно от правата си. Затова е основна важност да се изслушат гражданите, да се насърчат те да говорят, да се насърчи активното им участие в политическия живот на Европейския Европейския съюз, да се а, засили диалога с гражданите и да се създаде публична сфера, където тези граждани могат да изразят идеите си, коментарите си за развитието на Европейския съюз. Това е а, втората част от годината, от усилията за европейско гражданство. В самия договор се насърчава обмена между държавите членки и тези, които вземат решения. Диалогът трябва да е ежедневен принцип и основата на всяко вземане на решения. Гражданите искат да имат по-добро разбиране за всички решения, които се вземат от тяхно име. Те искат да затворят празнотата между гражданското общество и онези, които вземат решенията в Брюксел. Те им искат по-голям достъп до информация, до публикуване по интернет на всички заседания на комисията. Това изисква пряка демокрация и участие на гражданите, за да могат те наистина да участват в решаването на проблемите и посрещането на нуждите. Това е свързано с правата за гласуване и в идните избори 2014 година. Този втори панел следователно ще се съотрочи върху пряката демокрация и политическите права на европейските граждани. Нивото на активно участие на гражданите е показател за това доколко е здрава демократичната интеграция, доколко добре работи демокрацията, как е вградена, как, как се изгражда сближаването на доверие. В повечето държави членки по-малко от 15% от гражданите, по-малко от 50% от гражданите ходят на избори, което означава, че по-малко от 50% от европейските граждани смятат, че могат лично да повлияят на европейския процес. Правото за гласуване и за кандидатиране в европейски и общински избори е средство за активно участие в демократичния живот на Съюза. Също така е начин за това да се чувстваш интегриран в обществото в държавата, където пребиваваш. По време на този втори панел, следователно, е ключово важно първо да обсъдим важността на активното участие на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз и начини за неговото насърчаване. Второ, да се намерят начини за укрепване на европейския демократичен процес. Трето, да се засили отчетността на европейските институции. Още повече ще се съсредоточим върху отнемането на избирателни права в национални избори за а, онези граждани, които пребивават друга държава членка за определен период от време, ще обсъдим и пречките, които пречат на тези а, хора да упражняват правото си на вод. А, в светлината на онлайн, а, а, на публичните а, консултации стана ясно, че 62% от гражданите са против отнемането на това право. Но трябва да се види кое е най-правилното решение на този проблем. Преди да дам думата на нашите оратори, нека да добавя още няколко думи. Европейската година на гражданите е за Европа, за всички нас като европейци. Не бива да пропускаме възможността да а, изкажем мненията си, да създаваме синергии, да участваме, да разпространяваме посланието, че ние принадлежим към едно и също семейство и заслужаваме правата на общо европейско гражданство навсякъде, без каквато и да било дискриминация. Надявам се този втори панел и всички дискусии по време на годината на европейското гражданство ще укрепнат общата ни визия за по-добра, по-задълбочена европейска интеграция с силна демократична подкрепа. Надявам се Европейската година да е предвестник на нова ера на участието на гражданите в демократичния живот и обществените дела на Европейския съюз. Сега искам да се получи една ползотворна дискусия. В списъка първия оратор е Антонио Лопес Инстурис Уайт. Мисля, че той е, малко закъснява, така че ще дадем думата на Йонек Полет, който е заместник генерален секретар на партията на европейските социалисти. Господин Полет, имате думата 5 минути. Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на организаторите, от а, трите парламентарни групи. Благодарим ви, че организирахте тази конкретна среща. Тя е свързана с политическия живот, европейското гражданство в Европейския съюз. Разполагам с 5 минути и ще се постарая да обясня какво ние правим нашата партия на европейските социалисти в тази сфера и то в една много трудна ситуация от економическо и, полит... и, а, а, от економическо и социално естество. А, наистина тази година предшества изборите и много хора на тази маса и в аудиторията очакват да видят какво ще стане, но най-вече искаме да мобилизираме гласоподавателите. В някои държави са доста така безучастни по тези въпроси и наистина има голямо предизвикателство пред политическите сили конкретно за Социалистическата партия. ние се опитваме да решим този проблем и сега. Сега ще обобщя съвсем накратко нашето виждане. Имам а, три момента. Европе, е, Европа да е по-политическа, да е по-личностно свързана и да има повече участие. Значи първия аспект е политизирането. Нези, които участват в политиката, а, не, напълно ясно им е, че когато говорим за европейското ниво, трябва да има разлика между дясно и ляво. За много от нашите граждани обаче, макар че разбират принципа на местно, на регионално или национално ниво, на европейско ниво някак си им се сливат всички партии. Някак партиите са съгласни помежду с всичко. Ам, може би защото се постига по някои въпроси консенсус. Но така или иначе ние се намираме в политическа ситуация, в която има ясна опозиция между дясно и ляво и трябва да го демонстрираме пред гражданите. Имаме определен економически климат поради економическата и финансова криза от 2008 година насам и знаем, знаем, че политическите партии имат различни подходи при справянето с кризата. Ние, Европейската социалистическа партия, гледаме да има възстановяване и растеж и искаме да няма толкова дисциплинарни мерки, ограничения, по-скоро да се създават работни места, особено за младите хора. И сме забелязали, че в няколко европейски държави младежката безработица е наистина плашещо висока и разпространена. Така че трябва да покажем, че в Европа също има альтернативи, които могат да бъдат предложени на гласоподавателите. Второ, персонализирането, нещата да са на полично естество. Много а, европейски граждани не разбират кой какво представлява, каква е тая госпожа Хикс или господин Игрек в Европа. 2014 година ще има голяма промяна защото всяко политическо семейство в Европа ще представи по един кандидат, който да а, се кандидатира за председател на Европейската комисия. И а, за това ще има за европейските избори един такъв кандидат, което според мен е в полза на тези едни избори, политическата партия на социалистите ще си има свой кандидат, ще си имаме процедура за избора му, той ще е прозрачен, е, тази процедура ще е прозрачна, ще започне през есента и ще приключи януари, февруари, най-много март до година и ще излезем с общ манифест, но, т.е. програма и с общ единен кандидат. Третия елемент е участието. Трябва да мобилизираме нашите господаватели, гражданите, Нашата група на социалистите в парламента сме организирали много разяснителни кампании, например по, по данъка за финансовата транзакция или пък също така схемата за гаранции това са някои от инициативите ни през последните няколко години и а, се надяваме по тази точка да получим становището и на съвета доста скоро. За съжаление, както сме подчертавали, когато става въпрос за европейски избори или национални избори, а, много нисък е процента на гласувалите, поне в нашата държава все по-малък и по-малък става той. Е, европейските граждани имат правото да участват в местни избори, а, но ако погледнем регионите, регистрацията на, на, на подалите глас, наистина процента е много малък. Тъй като имам само 5 минути, предвид на този климат, на този контекст, нашите политически семейства трябва да демонстрират разликата между дясно и ляво, защото при настоящите обстоятелства това, което сме забелязали е, че някои демони подават глави, национализма, популизма, те се появяват все повече и повече на хоризонта и това е само за съжаление. Защото означава, че много граждани, много гласоподаватели приливат към тези сили и това е най-лошото нещо, което може да се случи на европейския политически пейзаж и в нашите държави. Национализма, популизма, за съжаление, те придобиват все по-голяма и по-голяма сила. Някой, няма да му споменавам името, каза наскоро, че ние като европейски граждани, като а, демократи, като леви сили, а, на нас се пазва задължението да представим реални альтернативи на гражданите, така че те да направят информиран избор, особено когато става въпрос за идващите избори 2014. Гос... Благодаря ви, господин Полет. Вие засегнахте много важни а, въпроси, свързани с политическите аспекти, с участието, с младежката безработица. Много от тях са включени в плана за действие. Ще имаме имаме възможност да ги обсъдим по-късно и ще разясните тогава още повече гледната си точка. Сега Антонио Лопес и Сторис Лайт, генерален секретар на Европейската народна партия и също така в комисията ФЕД имате думата 5 минути. Има ли испански превод? Добре, тогава ще говоря на испански. Искам да благодаря на комисаря Рединг за огромните усилия, които полага при организирането на тази среща, на тези конференции въобще. Работата, която е свършена за цялата идея за европейско гражданство е много полезно, така че искам да благодаря на нея, искам да благодаря и на останалите организатори а, за това, че а, имаме възможност да разгледаме политическата страна на въпроса, тъй като предстоят избори за Европейски парламент през 2014 година. Както каза колегата от социалистите, това е изключително важно за всички нас а, като европейски политически групи. Ние наистина ще бъдем изправени пред изпитание дали ще можем да представим надлежно политически европейските граждани и дали европейските избори могат да спрат да бъдат такива избори, където дебата е единствено национален по своето естество, тъй като аз като член на Европейския парламент, подобно на много други мои колеги, сме виждали, че 80% от това, което говорим, когато ходим по избирателните райони, са национални въпроси, неща, които са от национално естество. Така че скромно се надяваме, че ще има някакво увеличение на въпросите, свързани с Европа. Абсолютно необходимо е да разгледаме аспекти като а, избора на председател на Европейската комисия. Всички политически групи искат да следват подобна пътна карта, когато става въпрос за избор на кандидатите. А когато вече дойде момента на последващия дебат ще има и идеологически дебат между социалистите и ЕНП. Искаме да сме сигурни, че Европейския парламент не се разглежда като обежище за националните групировки около нас, на националистическите групировки около нас, защото те разсейват вниманието от идеята за Европейския съюз. Има наистина корени вече на левия или десния фундаментализъм и радикализъм. Надяваме се да преодолеем скептицизма, трябва да сме самокритични, да погледнем това, което ние правим, за да постигнем мечтата, която всички преследваме, именно, че европейския граждан трябва да се превърне в действащ фактор на това, което се случва в, Европе, в Европейския съюз. Европейския парламент е пример за това. Ние сме орган избран демократично и свободно от хората в Европейския съюз. Ние си имаме собствени сфери на действие и искаме да се уверим, че работим заедно с европейските, останалите европейски институции. В НП имаме много амбициозна програма, предизборна кампания във всички държави членки и очевидно, че за тези партии, които искат да превърнат Европейския съюз в информативен елемент чрез предизборната си а, кампания, ние ще ги подкрепяме и трябва да действаме като свързващо звено. Аз твърдо вярвам в принципа на субсидиарност и бих предпочел а, местните съвети, министрите в моята държава, те са на провинциално, регионално ниво, също да говорят за Европейския съюз, а не само по повод на европейските избори, а и когато става въпрос за местните избори, за а, регионалните избори. И да не говорят само за структурни фондове и някакви подобни неща, а да говорят и по други въпроси, които представляват а, важни въпроси за гражданите. А, всички партии, разбира се, са съгласни по някои въпроси, които трябва да са акцент на предизборната кампания. Те са от интерес за европейските граждани. Трябва да избягваме да се затлачваме в дебати, които са типични за нашите институции, които обаче не са никак вълнуващи за гласоподавателите. Това е една от амбициите, които преследваме тук и ще работим много тясно един с друг що се отнася до идеологическата конфронтация между политическите групи. Идеята е наистина да се стремим към Европейски съюз, който да въвлича гражданите си в вземането на решения. Наистина НП е на ваше разположение за въпроси, които биха възникнали у вас. Благодаря господин Лопес. Малко позакъсняхме, но така или иначе до година ще е истинско изпитание. Искаме повече хора да гласуват на европейските избори. Освен това е предизвикателство медиите и националните парламентаристи да се занимават с европейски въпроси. Следващия ни оратор е Хайнц Бекер, мой колега, който седи отдясно. И сега искам да ви приветствам господин Бекер, член на Комисията по петициите. Пет минути има имате думата. Благодаря, госпожо председател. Като член на ЕНЕП и на Комисията по петиции, аз изживявам европейското гражданство и въобще Европейския съюз в една много особена форма. 500-те милиона граждани в Европейския съюз са обхванати от европейското гражданство и всички тези граждани могат да си търсят правата чрез комисията по петиции. И а, там гражданите могат да седят така, както ние с вас тук, един до друг. Това е начинът, по който трябва да разбираме европейското гражданство. В а, обществото обаче това не е. А, е, така ние не успяхме да а, привлечем а, хората по-близо до нас. Необходимо е да се засили европейското гражданство, особено през тази година. Това трябва да е основна наша задача. Има някои аспекти, които вече бяха е, споменати в изказванията на моите колеги. Искам да кажа нещо по-конкретно, което е свързано с изпълнението. За мен това е нещо важно. Трябва да сме самокритични. Благодаря, че и комисията в своите доклади, свързани с европейското гражданство, не си спестява критиката, конкретно споменава кои са препятствията, кои са проблемите. Това можем да го направим и ние. Аз съм граждани на Австрия, аз съм един обеден гражданин и на Европа. Обаче не всички 500 милиона граждани са като мен. Те смятат, че или с едното или другото, но ние сме и двете. Имаме права, имаме задължения, имаме възможности и шансове във всяка една възраст. Не е достатъчно, когато а, гражданските а, права не са известни на нашите граждани, казано директно. Правата не са права, когато са написани само на хартия. Трябва да се предприемат действия и тези действия могат да се предприемат точно през тази година, която е идеалната която е година на, на граждан, френското гражданство е идеална възможност. Ще ви дам три примера. По какъв начин трябва европейските граждани да упражняват своето право на свободно движение, как да го разпознаят това право, когато не знаят дали се признават техните социално-сигурителни права в останалите държави членки. Това е нещо а, негативно, а, един негативен елемент, който се очертава и в много от изследванията направени в Австрия. На следващо място правото на образование. Дали това право е такова, каквото ам, се споменава във всички а, изказвания? Дали във всички държави членки се функционира по един и същи начин? не се признава, да речеме, е, един семестър по медицина в град, в друг университет в Австрия. А ние говорим тук за международни измерения. Как искаме правата на гражданите да бъдат разяснени в трансграничен мащаб. Говоря тук за здравноосигурителни права, говоря за електронната карта, която не е разпозната в почти нито една докторска лекарски кабинет. Там всичко се плаща от частни застраховки и така нататък. Как, как а, подхожат държавите членки а, по тези въпроси. Не трябва да спестяваме критиката си и трябва ясно да заявим, че държавите членки не си свършиха работата. Има и конкретни мерки на политическо ниво. и европейските избори трябва да са един ключов елемент за ам, разясняването на всичките европейски права на гражданите. Европейс... На европейските граждани трябва да стане ясно какво е значението на Европейския съюз. Например, че нито една държава членка не може сама да разреши съществуващите проблеми. Това не е лошо като начало. Това е една много много добра изходна позиция. Уважаеми граждани, сега имате право да а, повлияете процеса на вземане на решението. Е, беше казано, че дори и избора на, на председател на комисията не ам, а, не когато става въпрос а, за определено лице, ами за кандидатите на водещите политически партии. Смятам, че а, по този начин ще се постигне едно съвсем различно отношение към Европейския парламент и към националните парламенти, както в количествено, така и в качествено отношение. Трябва да да работим съвместно, а не а, отчасти да работим един срещу друг. Националните парламенти имат а, право а, на вето. Това а, не е много широко застъпено право, но все пак е достатъчно. Какво а, имам предвид аз? Става въпрос за директната за директното сътрудничество на комисиите, защото между тях няма никаква комуникация. Сега ще приключа и ще кажа, че имам три изисквания. Комуникация, комуникация и пак комуникация. Трябва да а, ясно да а, покажем на а, нашите граждани каква е същността на европейското гражданство. Не само да допринасяме, ами да играем ръководна роля. Освен това да оказваме подкрепа, а, не на последно място и а, чрез финансови средства. Благодаря ви. Много правилно казахте комуникация, комуникация и пак комуникация. Необходими са синергии, необходимо е сътрудничество. Е, следващия оратор е госпожа Джакалин Котелир. Тя е британски гражданин. Дългосрочно от дълго време живее в в Испания. Тя се бори за правата, свързани с свободното придвижване на, на хора. Тя е заместник кмет на Паресент в Аликанте. Благодаря ви. Искам да благодаря на комисията, че ме покани тук да говоря за правото на избор. Аз съм британски граждани, 23 години живея в Испания. Трябва аз работя в Испания, но е, това е мое право, но искам да се възползвам от правото си да, е, да гласувам. В момента упражнявам втория си поред мантата като заместник кмет на град Парсент. Част от моите действия като съветник е, е да, полагам, да помагам на на хората да се регистрират в местната община. Освен това да, да помагам за това да се даде възможност да гласуват в местните европейски избори. Трябва да се направи повече, за да се окоръжи участието на хората в изборите. Опита ми показва, че участието в местната политика помага за интегрирането в в обществото. Необходимо да се улесни достъпа и до административните услуги. През последните 8 години, това е времето, през което имах право все още да гласувам, след като ам, не съм живяла 15 години в Обединеното кралство. Много петиции са били подадени в комисията по петиции, много оплаквания, които са свързани с а, това, че хората а, нямат право да гласуват. Различните държави членки определят различни срокове за упражняване на правото на гласуване. Това право на, на гласуване и участие в изборите засяга много от младите хора. Моите дъщери живеят в друга държава членка и тъй, тъй като са достигнали пълнолетие в тази държава членка, те нямат право да гласуват в родината си, то, точно поради изтичането на този давнощен срок. Обаче това е едно поколение от хора, които а, са много толерантни, израси с мултикултурна среда и има какво, с какво да пренесат към а, развитието на обществото. Обаче това, което се случва, засяга тяхното бъдеще. А, тези потенциални, на тези хора трябва да се даде право на избор. Това са потенциални избиратели. Освен това, трябва да се да се помисли за услугите, които се произяват на младите хора в областта на образованието, медицинската помощ и така нататък. Комисията през 2010 година издаде съобщение, в което се говори за европейското гражданство. Бяха проведени и консултации. Не е приемливо обаче в момента, че се предприема десен национално ниво, без, те, без всички да имат право да гласуват. Необходимо демократичните права да бъдат предоставени на всички граждани, независимо от те са в а, своята страна или в друга страна. Моето семейство е от много години в чужбина. Ние сме развили и а, много здрави връзки с нашата нова родина. Ние сме интегрирани в а, обществото там, плащаме данеците си в а, Испания. Част сме от всичко, което се случва там. Освен това, понасяме последствия от решението, което се взима там на политическо ниво. Трябва да имаме право да гласуваме. Не трябва да се поставят пречки пред правото за движение на хора. През 2012 година беше направено допитване от комисията. Много от хората искат да участват в изборите в страната, в която пребивават но не трябва обаче да губят правата си в своята родина, когато живеят в друга страна, държава членка. Говорих с гражданка от, от моят избирателен район и тя каза, че иска да може свободно упражнява правото си на избор. Има много преселници, които се чувстват по същия начин. Моята дъщеря също е а, недоволна, че не може да участва в изборите. Тя казва, по този начин се чувствам като гражданин втора категория. Трябва, трябва да има възможност за прехвърляне на правата, така както се, става с пенсионните права, социално-осигурителните права и така нататък. Гражданите трябва да могат да участват в изборите в страната, в която плащат данъците и пребивават легално. Е, е, Европейския съюз се бори за правата на, е, на гласуване на хората извън Европейския съюз, а в същото време не може да гарантира правото на вод на собствените си граждани. Трябва да се намери едно решение за всички граждани на Европейския съюз. Не трябва да се отказваме от гражданството си в нашата родина, за да можем да участваме активно в живота в страната, в която пребиваваме и да определяме бъдещето си. Трябва да се премахнат сроковете, свързани с правото на глас. Трябва да се даде възможност гражданите, които живеят в чужбина, да могат да гласуват и в своята родина. Тези, които са регистрирани в Испания, да, бъдат, да имат право да, да гласуват и, и, и в Испания, когато не са регистрирани в друга държава членка. Като европейски гражданин аз съм заинтересувана а, от това в бъдеще да бъде отбелязан успех. Като британски гражданин в Испания виждам, че Европейския съюз е изправен пред много предизвикателства. Хората се отдалечават от техните правителства, кризата се задълбочава. Важно е, е, за легитимността на Европейския съюз хората да имат правото да участват, да са част от Европейския съюз, да гласуват за техните парламентарни представители. Институциите трябва да направят каквото могат, за да действат и да се вслушат в е, исканията на хората. Искам да добавя нещо към казаното за това, че е важна тази комисия по петиции и работата, с която се занимава. Намират се решения за хиляди оплаквания на гражданите. Такъв е случай с моята петиция. Надявам се, че тази година на гражданите ще се характеризира с много действия. Ще се занимавате с много теми, каквито бяха обсъдени днес. Има много хора, които изказват желание за реформирането на избирателните системи. Искам не само да мога аз да гласувам, ами искам всички да могат да гласуват. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо Кодерио. тук това, как, както обяснихте, че а, хората трябва два пъти да се регистрират, два пъти да гласуват и в крайна сметка във вашия случай се оказва, че вие не можете да гласувате и в родната си страна. Това е, е, звучи малко парадоксално. Следващият оратор е госпожа Катерин Казеджен. Тя е част от... Тя е директор на... Ам, European College в Париж. Тя е директор и на магистрска програма по европейско право. Имате 10 минути за вашето изявление. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест и удоволствие да се изкажа днес пред вас. Искам да спомена две неща. От първо, на първо място беше подчертано значението на статическите данни. При подготовката ми за сегашното заседание, моите студенти ми казаха, ако Искаме да, да вдъхнем живот на Европейския съюз и трябва да бъдат упростени процедурите. Трябва да се а, дава повече информация и повече да се образова. Да се информира, това означава да се общува. както казах, да се информира, да се образова. Това, е с, това са неща с а, конкретни измерения. В началото на годината казах на моите студенти, Разбира се, тази тема не, а, не беше включена в списъка, но аз им казах, че може да се запознаете с този текст, откъдето където искате и тази тема ще бъде включена в учебната програма. Това е текст от 300 страници и след това аз се появиха с единствената публикация на А, договора за Конституция, един за публикация в Франция. Комунистическата партия по това време предложи да се гласува с не. Така че показвах този, този документ на моите студенти. Документ, който струваше около няколко евро, не е голяма инвестиция. Аз а, се появих с този документ на Комунистическата партия и го показах на, на студентите си. Когато френските граждани получиха а, този текст на, на договор за Конституция, това беше една седмица преди гласуването. Това не може да е а, сериозно. Не може да очаквате граждани, че се подготвят по такава важна тема, като проекто, а, като договор, проекто договор за Конституция и когато този текст е толкова обемен, хората няма как да се запознаят с него за толкова кратък период от време. Виждате, че е, една седмица няма как да е достатъчна да се обработи такъв обем от информация. На второ място искам да спомена предложение, което може да ви се стори тривиално, но аз смятам, че а, това ще е директен отговор на въпроси, които бяха зададени тази сутрин. Та предложението е, е че в 27-те държави членки в момента, в който ам, гражданин достигне възрастта, на която има право да гласува, той да получава една брошура, това ми хрумна, когато видях тази брошурка, която а, се размахваше сутринта. Да се дава такава информационна бюлетина на гражданите, които имат право да упражняват а, правото си на а, вод. Да, да какво означават европейските избори. Не може само да се оплакваме, че избирателната активност пада ам, с всяка изминала година, без да има някакво определено предложение да се ам, премахне проблема. Една така информационна бюлетина а, или брошура би, би била подобно решение на проблема. По този начин ще може да се разпространява информация, която да се използва директно от младите европейски избиратели, те да могат да упражняват правото си на вод. Искам да ви уверя, че за мен представлява проблем. Всичко това трябва да говорим ясно за това как, какви са политическите партии, каква е връзката между европейските националните партии, защото когато сме в дадена държава членка, ние гласуваме за някоя партия, която, която се олицетворява с нещо, което се случва в страната. Обаче, как се гласува за партии, които отразяват нещо на европейско ниво, отразяват Европейския парламент? На следващо място. Трябва да сме наясно с правомощията на Европейския парламент. Европейския парламент страда от това, че когато е, е още когато е бил създаден Европейски економически съюз, Европейския парламент не е имал кой знае какви правомощия. Все още има хора, които смятат, че Европейския парламент няма никакви правомощия. Ето защо чрез една такава брошурка може ясно да се а, покаже какви са правомощията на Европейския парламент. Не може да се говори само с абстрактни понятия, трябва да има конкретни, конкретни разяснения. А, гражданите да, да бъдат информирани, защото приемаме закони, това е доста абстрактно. Трябва да се, дава, а, да се дават ам, по-нагледни примери. В тази брошура може да бъде включена информация а, за за, за законодателните процедури по един опростен начин, да се види как се гласува в отделните държави членки, какви са политическите кампании, кога се гласува и така нататък. Може да се предвидят 3-4 страници за тази цел, за това как протичат изборите в отделните държави членки. Аз съм се смятам за информиран човек, но ако ме питате как се провеждат изборите в Испания или в Дания или в Обединеното кралство, не мога да ви кажа съвсем конкретно. Младите хора, които ще гласуват, трябва автоматично по електронен път да получават името на, ам, ам, на човека, който ще ги представлява. Така поне функционират нещата в а, Франция. Може по този начин да се процедира и в а, други държави членки. Трябва да има възможност за този млад човек да знае кой го представлява, кой е неговия депутат това са някои от идеите, които имам аз, може би има и други. Смятам, че ам, трябва да покажем какви са прав, правата на европейските граждани и най-вече правото свързано с участие в европейски избори, избори за Европейски парламент. А, освен това обаче трябва да, да се види какви са и задълженията. Не трябва да мислим за Европейския съюз само като ам, за търговски център. Ние имаме права, без да имаме задължения. Трябва да видим какви са и нашите отговорности, така че да гарантираме, че този Европейски съюз функционира нормално. Благодаря ви много. Ако ми позволете да резюмирам това, което казахте в три думи. Трябва да образоваме, да упростяваме по отношение на избирателната система, така че ще образоваме, упростяваме и информираме. Нека сега дадем думата на следващия ни оратор, господин Романо Субиото, адвокат в е, Лондонската и Лоската адвокатска колегия. Господин Субиото, освен това, е специалист, е, юрист по въпросите на правото на гласуване. Благодаря. Последния път, когато говорих на тази тема, ми трябваха 6 часа и това беше предвазивния съд в Обединеното кралство. А, така че причината, преди която съм тук, е защото представлявам Джеймс Престън, английски гражданин, живеещ в Испания. Аз го представлявам доброволно, безплатно. И а, той е загубил своите права да гласува. Това е станало много преди той да започне, преди да започнат всички да идват тук в Брюксел за работа. И а, в резултат на а, закона от 85-та година а, губи той тези права. Освен, че не може да гласува и това е автоматично задействано право, английските граждани, които живеят в постоянното представство в Брюксел, могат да гласуват. Работещите в Британския съвет също са си запазили тези права, но не само те, а и техните съпрузи. Това го споменавам само като детайл. Така, има ли нещо научно в определенето на този срок от 15 години, след който губите правото си? Това е напълно произволен срок. Никой не може да обясни защо са избрали 15 години. Този закон е прият шизофренно. 85-та губите правото си и толкова. Няколко години по-късно думата незабавно се променя въвеждат а, срок. Малко по-късно прето бе, хайде да го направим 20 години, но консерваторите, като се върнаха, казаха, ще въведем срок от 15 години. Така че нищо научно няма в определенето на този срок. И когато господин Престън дойде при мен, аз си казах, това е очевидно нарушаване на правата на човека. Запознах се с съдебната практика на Европейския съд за правата на човека и от 86-та година в случая на Хикс срещу Обединеното кралство, този съд е постановил, че има нарушение на правата на гражданин, тъй като гражданина на гражданина му е отнето правото да гласува, след като той не живее вече в своята родина. Независимо от това дали поддържа връзки с родината си, връзки, които могат да са семейни, може да има дом, може да е дошъл в Брюксел само за една, само през почивните дни, иначе да се връща купуват си вестници всеки ден, следят случващото се в Обединеното кралство всеки ден и въпреки това тези хора губят правото си да гласуват. Но това не е нарушение на правата на човек. Би било хубаво, ако съда в Страсбург най-после започне да постановява смислени решения. Но каква е другата аргументация? Е, всички, които изучават европейско право, и другите хора го знаят, че има едно основно право и то предвижда свободно движение в Европейския съюз. Сиреч, можете да се движите без някой да ви санкционира за това. А каква е санкцията в конкретния случай? Загубата на правото на глас. Съдиите в Обединеното кралство обаче не смятат, че това е санкция. Правото на глас не е чак толкова важно. Това, че ви е отнето, това не засяга свободата на движение. И те загърват едни от най-основните принципи в европейското право, а Именно ограничението на свободното движение съставлява ограничение, дори когато то е деминимис, защото няма такова изключение. Всяка санкция, все едно каква е тя, тя представлява ограничаване на правото на движение, основополагащо право, което е въведено с договора 85, откакто влезе в сила договора от Лесабон за всички европейски граждани, въжи това право. Така че доводите са простички. Има наложена санкция, няма изключение де минимис. Какво се случва по-нататък? правителството, на него му се прехвърля бремето на доказване. Трябва да обоснове санкцията. Какво трябва да докаже правителството? Трябва да докаже, че има законосъобразна цел, която преследва и че мярката, която е наложена по вътрешното право, е съизмерима с тази цел. Това е най-малко ограничителния начин да се постигне целта. И така, ако имаме такава законосъобразна или законна цел и ако живеете в Европейския съюз, т.е. това е една от основните цели на Европейския съюз, т.е. да се обединява все повече, да се сплотя все повече този съюз. То санкционирането на европейски граждани за това, че се е преместил от родината си и като му се отнема правото да гласува, е напълно скандално. Но никой, никой не го споменава. Във вестниците няма и дума за това. Този случай не бе оповестен във вестниците. Нека тогава да допуснем, че има някаква легитимна цел. Какво казва тогава правителството? Ако вие сте се преместили да живеете извън Обединеното кралство, губите връзката с а, нещата в Обединеното кралство, това са доводите и на а, съда а, от 76-та година съда за правата на човек. Тогава този съд е постановил, че е трудно да се стигне до вестниците, не се следят събитията в родината, тъй като комуникациите не са добри, човек не е пряко засегнат от слушващото в, се в родината си. Всички тези аргументи могат да бъдат оборени. Добре. Нека да приемем, е, че губим доводите по отношение на легитимна цел. А какво да кажем за пропорционалността? Граждане граждани на Европейския съюз, които имат някаква връзка с Обединеното кралство веднага след като напуснат Обединеното кралство, не могат да гласуват. И това ли е най-ограничителната мярка? Не. А защо не? Защо да не изискаме гражданите на Обединеното кралство, които живеят в Брюксел, да се регистрират в посолството тук, ако желаят да гласуват? И пред съда се обоснах по следния начин. Правото на глас не е пасивно. То не е като да получиш чек по почтата. Това е едно активно право. Хората трябва да станат от дивана, да отидат да се регистрират. И всички знаят, че това си е доста досадно. И онези, които искат, искат да гласуват, трябва да имат възможността да гласуват, да упражнят това право, защото това е едно активно, а не пасивно право. Ето, това е един естествен филтър за пресяване и можем така да разграничим граждани на Обединеното кралство, които не желаят да гласуват и губят своето право поради това но да съхраним това право за унези граждани на Обединеното кралство, които имат желание да гласуват. И аз казвам на съдиите, законодателството на Обединеното кралство постига точно обратния ефект. То отнема правото на глас на унези, които желаят да гласуват и въобще не засяга унези, които нямат никакво намерение да гласуват. Така че доводите са ясни. Целта бе това дело поне да бъде разбрано от е, съдиите и, европейски, и съда на Европейския е, съюз в Люксембург да го регистрира този случай. На този етап е, пред Върховния съд загубихме и пред въззивната инстанция загубихме. Помолихме комисията да е, обжалва пред Върховния съд на Обединеното кралство и ако той ни отхвърли, с това ще приключи делото и с това ще приключат юридическите дебати за отнемането на правото на европейските граждани да гласуват. На гражданите Обединеното кралство да гласуват в Обединеното кралство. Това, което е невероятно в случая, е, че ние на всеки етап от производството се сблъсквахме с препятствия – всичко ми бе обяснено за а, производството. Разбира се, имаме преглед по а, реда на надзора, но това бе отказано. Дори ние бяхме допуснати а, да бъде извършен преглед по реда на надзора. Някой се изседи някъде през август в градината и е решил, че това дело е неотносимо, защото а, той смята, че ние се аргументираме, че граждани на Обединеното кралство трябва да могат да гласуват парламентарните избори. А ние всъщност а, успорвахме отнемането на право. И така имаше едно изслушване пред Върховния съдя, господин Смитън, който е утвърден, той ни е, изслуша, допусна делото, загубихме и помолихме Върховния съд, но получихме отказ писмен вид. И ние тогава си казахме, искаме изслушване, бе ни позволено едно изслушване в а, е, апелативния съд и там загубихме делото след което писменно помолихме да бъдем допуснати до Върховния съд. Там вече имахме отказ и това беше последната инстанция, а именно да във Върховния апелативен съд да бъдем допуснат от делото. Та, така стоят нещата. Беше ми много интересно да чуя вашето представяне и смятам, че не бива да вървим по линията на правата на човека. 15 години а, са правени опити. Аргументите, основаващи се на европейското право, са по-убедителни, но за съдиите това е прекалено политизиран въпрос и Европейската комисия, опасявам се, мисли така също. Има няколко становища, които според комисията не, са, не попадат в приложеното поле на европейското право и аз тогава бих поощрила европейските институции, бих ги приканил, тъй като съдиите много колебливо се отнасят към темата, да излязат с някакво предложение. Аз съм гражданин на Обединеното кралство, не съм гласувал. 79-та съм гласувал за Европейския парламент, когато станах на 18 години и с това приключих. Винаги съм живяла извън Обединеното кралство сиреч. Аз съм продукт на това поколение. Аз съм наполовин италианец, наполовин немец, живея в Брюксел, живял съм в Испания. Ми това е. И благодаря. Благодаря ви. Господин Субиото, изключително сложен е въпроса и тук в Брюксел трябва да се измисли нещо, да се проведат допълнителни разговори. И сега ще дам думата на госпожа Киара Адамо, която е началник на отдел гражданство на ЕСЕ и свободно движение, генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Давам ви 5 минути. Благодаря, госпожо като последен оратор е, имам и привилегия да приключа и по-тежката задача да отразя коментарите от предходните оратори. Бих искала също така да ви опиша каква е ролята на комисията в целия този процес. Както госпожа Мацони каза в своето изказване, в договора се предвижда каква е ролята на парламента и се урежда ролята на европейските граждани като политически лица. Споменахме инициативата за европейските граждани с, с своите недостатъци. Тя все пак се явява важно средство за окоръжаване на участието. Член на 10 също така предвижда правото на гражданите да участват в демократичния живот на Съюза. Така че, освен всичко друго, комисията допринася за този дебат, като през 2010 излезе с договора за правата на гражданите. Там са очертани основните препятствия и конкретни решения за справяне с проблемите на гражданите, които те виждат в ежедневието си. Така че всички тези действия могат да бъдат разделени на три групи. Информация за граждани, това беше ключова дума до тук. Изпълнение на членовете на договора и законотворчество и укоръжаване на всички заинтересовани лица в Европейския съюз, за да може да постигнем това политическо участие. Ако тръгнем от началото, именно от информацията, целта на това изслушване, организирано съместно с комисията е, и Евробарометър също знаете какво прави. Това са все важни средства, които да ни покажат в каква посока трябва да вървим тази сутрин. Освен това, казахме, че искаме гражданите да са добре информирани за обхвата на своите права. Но две трети от тези граждани, над 80%, знаят, че имат правото да гласуват и да се кандидатират в местни избори и в изборите за Европейски парламент в друга държава това е нещо положително, обаче от друга страна отбелязваме в редица доклади, че това не винаги е придружене от увеличаване на избирателната активност и в местните избори дори. Очевидно имаме несвършена работа. Какво друго правим? Комисията окоръжава всякакви дейности за предоставяне на информация за гражданството, правата на гражданите и 2013 предложихме да бъде година на европейските граждани. Ако се върнем към 2010, правилно бе предприята тази инициатива. Вече сме 2013 и повече от всякога трябва да осведомяваме гражданите, да повишаваме тяхното съзнание за европейското гражданство. И с тази цел проведохме ни много широки допитвания сред гражданите, събрахме много идеи, които обмисляме и ще ги използваме в доклада за европейското гражданство на 9 май. Така че не само комисията и всички вие и всички други институции трябва да се ангажират и комисарият Рединг и другите комисари е, посещават най-различни е, кметства, граждански събирания и разясняват и ги изслушват е, не само по въпросите за, гражд... за европейското гражданство, но и за бъдещето. Господин Бекра тук спомена изпълнението на введеното с договорите за това, че може да се кандидатира един гражданин в друга държава членка в изборите за Европейски парламент, така че определили сме естеството на проблемите, допълнителни условия има за регистрация в някои държави членки, в други държави членки е, са въвели критерия за местожителство преди да регистрират е, гражданина или пък е, изискват наличие на лична карта на държавата или някакъв брой заверени документи. И всичко това засяга пряко гражданите, заедно с държавите членки. Работим по въпроса. Има известен напредък. Освен изпълнението, какво друго правим? В някои държави членки не е възможно а, да се сформират политически партии или да се присъедини европейски гражданин към такава партия. Така че това е един вид отказ на изява на политически убеждения. Това съставлява дискриминация и ние смятаме, че бе изключително важно да започнем диалог с въпросните държави членки. Този диалог продължава. Други действия, които предприема комисията. Разбира се, комисията понякога има и законодателна инициатива когато сметнем, че е необходимо. Миналата година съвет а, а, прие директивата за упростяване на процедурите за участие в изборите за Европейски парламент и насърчаване на това участие. Всеки осми е мотивиран да гласува, стига да разполага с повече информация за целите на кандидат, които преследва кандидата и тяхната платформа. чухме прежде говорищите и наистина приветствам намерението да помогнат за провеждане на реални кампании в държавите членки. Партиите имат основна роля. Ние не бива да се намесваме в тяхната работа. Според мен, това бе основно в изказванията на другите оратори. Господин Гемеши спомена ролята на органите на мест, за местно самоуправление. Само преди 15 дни бе прието едно много важно становище за участието в политическия е, живот. Там има добри предложения, може да се запознаете с него. И сега за отнемането на правото на глас. Мисля, че госпожа Субиот, е, господин Субиото няма нужда да се притеснява толкова. Не смятам, че дебата е замрял след като е излезъл с е, свое постановление Европейския съд. Дебата ще продължи. Комисията и в миналото и сега твърди, че организацията на изборите си е отговорност на самата държава членка. Това е така, но ние също казваме, че ако гражданин не може да участва в избора на правителството на държава членка, те не са представени в съвета на министрите и не участват в политическия живот на Европейския съюз, т.е. отнето им е това право, което засяга правото на свободно движение. Благодаря, госпожа Адамо. Изтече ни е времето и сега имам удоволствията да дам думата на господин Хафнер, който е член на Комисията по правни въпроси и Комисията по конституционни въпроси и също така а, альтернативен заместник член на Комисията по петициите. В Европейския парламент работи над три десетилетия в различни НПО-та, които се застъпват за участието на гражданите в полити... вземането на политически решения. Имате 5 минути. <coughs> Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички и от моя страна, на всички унези, които участват в това изслушване. Сега някак си на мен ми се пада последната дума, но ще се опитам да погледна малко по-широко на, на нещата. Ние правим това изслушване в момент, в който Европа а, има така общо взето голям, големи вълнения по улиците на Европа. А, гражданите са излезли, бунтуват се. Това до голяма част е израз на мнението на гражданите, че те нямат кой знае какво, каква дума по отношение на решенията в Европа. Ако ми позволите, ще дам Германия като пример. За мен е малко по-лесно и ми дава възможност а, да поработят и нашите преводачи. Um den... Притеснен съм за състоянието на демокрацията в Европа. Някак си се занимаваме повече с нашите проблеми на национално ниво и прекалено малко се занимаваме с това как се развиват нещата отвън все а, повече въпроси възникват, които а, се решават на европейско ниво, но гражданите нямат усещането, че участват в, в вземането на тези решения, че нещата се случват така, както те си ги представят и всичко това води до недоволство нещо, което е поставено в контекста на европейските избори. Нещо, което няколкократно беше споменато тук. Това, че а, има граждани, които не могат да гласуват нито в едната държава членка, нито в другата държава членка. Това не може да бъде а, част от европейското гражданство. Всеки европейски гражданин трябва да има право да упражнява а, правото си на глас. Когато говорим за а, правото на гласуване, трябва да се а, разгледа цялостта от европейските политики и правото на глас. Ние искаме по време на следващите избори а, политическите партии да номинират ам, съответните политици, така че да няма след това неприятни изненади. Да не стане така, че а, председателят на комисията а, да бъде определен някъде зад закрити закрити врати и след това хората да, да са поставени пред свършен факт. Трябва да има връзка между европейските избори и решението на гражданите да участват в изборите. Освен това, трябва да сегнем тук и а, правото, свързано с учреждяването на европейските политически партии. Не трябва а, това да се използва като а, средство за а, създаване на конкуренция. Има партии, които са представени на европейско и на национално а, ниво. По този начин обаче се изключват новосъздадените партии, а по-скоро се дава предимство на партии, които съществуват от много години. А ние искаме да се създават нови партии, които да участват в изборите. Не трябва летвата да се слага прекалено високо. Трябва да помислим по този въпрос. Това точно се занимаваме и в нашата комисия. Политическите партии, когато искат да има такъв статут, трябва да следват демократичните принципи. Не може членове на този парламент да станат членове без да бъдат избрани от гражданите и без да са а, били издигнати от съответната партия. Не може, защото сега няма председател на партията, да, а, да, се, а, да се изпрати някой друг на негово място в, Европе, в Европейския парламент. Не може да, е, да, е, да се постъпва така. Трябва гражданите да избират издигнатите кандидати, да има демократични избори и този избор да бъде правен от гражданите. По този начин само изборите ще имат демократичен характер и ще засилват доверието на гражданите. По време на тристранните ам, разговори а, стана ясно колко високи са пречките. Провежда се а, проверка за допустимост. А, ставаше въпрос за 300 хиляди. Но въпрос е колко още бюрократични пречки съществуват Девет месеца почти не става невъзможно да се наложи една система, която да функционира, защото не са предвидени достатъчно хора. Все още не се подхожда както трябва, въпреки и предоставените средства. Гражданските инициативи трябва да бъдат обсъждани тук в Европейския парламент. Не става въпрос само за едно писмо от комисията, което да посочва такива действия. Трябва да се провеждат повече изслушвания в Европейския парламент. И а, нека да спомена нещо а, в заключение. Като разгледаме сегашната а, ситуация, ние искаме прекалено много от нашите граждани. От на, отгоре някак си е, се оформят е, нещата по технократски начин. В е, Европа трябва да се създаде конвент, трябва да се говори за стабилност, солидарност в Европейския съюз, необходимо е да се разгледат всичките данъчно-политически въпроси, но важно да се обсъди въпроса свързан с пряк като участие на гражданите в, в политичес... вземането на политическите решения. В член 11 е посочено всичко това, да има пряко участие на гражданите. Това ще засили Европейския съюз по, чрез един такъв подход ние да дадем на гражданите възможността да имат последната дума. Благодаря, господин Хафнер, за вашето изказване. Сега ще започнем с първия кръг от дискусията за членове на Европейския парламент. Нека да ви напомня, че за да могат да участват повече хора, изказванията ще бъдат по две минути. Споделете вашето мнение, задайте въпрос на някой от е, панелист, панелистите. На първо място госпожа Коларска-Бубинска. И след това господин Дав и господин Скапа Соко. Thank you very much. Uh, you mentioned that it's very благодаря ви. Вие споменахте, че е много важно да се информират гражданите как работи парламента. Аз съм любопитна и това е въпрос към всички участници в панела. Как оценявате ролята на нашите информационни бюра, тъй като Европейския парламент има цяла мрежа в различни държави от такива информационни бюра. Тяхна е задачата да информират гражданите за това как работи парламента. И сега смятам, че трябва да изразим желанията си, да помислим за това, как да динамизираме дейностите и какви специални видове дейности очакваме от тях в следващата година преди изборите за Европейски парламент. Така че това е въпроса. Как работят тези институции, институции как можем да ги използваме и как можем ние от Европейския парламент да повлияем на работата им. И другото нещо, според мен е по-добре подобни казуси като акта показват още повече на гражданите, че парламента може да е много по-важен. Между другото, това е по-добър начин, отколкото с книжки. Господин Андроядав, две минути. Аз съм докладчик от страна парламента по въпроса на изборната реформа. дано да ми разрешите малко по-дълго да говоря, за да обясня някои от правните и политически проблеми, пред които сме изправени в стремежа си да модернизираме институцията си. Както някои от вас оценяват нашите усилия, поне моите усилия в парламентарната комисия по конституционни въпроси, да се създаде за изборите 2014 година, една пан-европейска избирателна общност за избора на 25 депутати. Става въпрос за избор от транснационални листи. Като това предложение ще стимулира растежа на европейските политически партии, като ги принудим тези политически партии да водат кампания, както в национален мащаб. За съжаление, в момента това не е така. Общия дух парламента обаче се противопостави на това предложение и мисля, че основно социали... социалистическата партия а, се противопостави, също и ЕНП Социалистите все още имат представител на панела, но представителя на ЕНП май си тръгна. Има много голяма вътрешна опозиция на тази реформа. На второ място даване на избирателни права на лица, които живеят в други държави членки. Както а, спомена а, господин Собиото, има такъв проблем с неговия клиент. Предлагам парламента да инициира един доклад за действие по член 25 от договора за функционирането на Европейския съюз за разширяване на правата на европейско гражданство по член 20, точка 1 така че държавите членки да бъдат накарани да да координира действията си в случай като този, така че да се гарантира, че никой не е лишен от правото си за гласуване по отношение на изборите за национален парламент. Мисля, че ще получим помощ скоро време по този въпрос, тъй като Европейския съюз а, иска да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека и един от членовете на тази Европейска конвенция казва, че всички хора трябва да имат правото и способността да изразят себе си свободно в избора на законодателна власт. Това не присъства като разпоредба в европейските договори, но щом Европейския съюз стане страна по Европейската конвенция за човешките права, правомощията на Европейския съд, на съда на Европейския съюз, да се произнася по ам, групови дела, ще възникне, т.е. това правомощие ще му бъде дадено и тогава юриспруденцията на този съд по свободата на движение с тези нови задължения – ще бъде разширена да прилага, така че този съд да прилага пряко Европейската конвенция за човешките права по отношение на европейските граждани. Така че има някаква надежда, но натиска за реформа трябва да стане още по-интензивен преди ние да се избавим от тази изключителна пръзнота, дупка, в която сме паднали и то май по случайност. За разлика от това да сме паднали в тази дупка а, по а, така а, поради зли намерения. По-скоро нещата са станали случайно и това ще даде възможност на демокрацията наистина да процъфти. Сега даваме думата на господин Скапа Сокол за две минутен въпрос. Господин Историс Лопес спомена, че вместо а, местни въпроси трябва да обсъждаме европейски, но той в момента излезе, така че не, ме, не чува какво казвам. А, в а, нашия мандат Наистина трябва обаче да се говори за местни въпроси, не само за европейски. И с хората, с които се срещаме, винаги говорим по местни въпроси, защото това са действителните европейски въпроси. И сега тази сутрин зададох въпроси, получих същия отговор от комисаря, от комисията, от парламента. Ами това са проблеми на националната държава. Става въпрос за някакво състезание, в което има губещи, има печеливши някои хора а, губят гражданството си, дискриминирани са, защото дядо им загубил войната и не може да си получи обратно собствеността. Някои хора са дискриминирани, защото не могат да си ползват а, еди какви си а, имена, защото били 500 знака, а пък ограничението в еди коя си държава е било 100 знака. А обаче а, е, ние не сме съюз само по економически признак. За това защо да не можем да направим някакви а, предложения, препоръки по собствена инициатива, както направихме за ромите, за онези а, хора, които са без гражданство, онези 500 хиляди, за които стана дума тази сутрин местните проблеми, локалните проблеми са онези, които са истински европейски, а не онези, които падат тук от небето, от височайшите нива и тези, които хората въобще не разбират. Така че проблема повдигам отново, проблема, който повдигнах и тази сутрин. Защо в източна Европа няма дори половината от фермерите, които са в западна Европа? Благодаря. Има ли други депутати от Европейския парламент, които искат да се изкажат? Ако да, моля ви сега да го направите. Не, има два въпроса, които са поступили по Туитър. Първия е дали политическите действия а, на Европейския парламент могат да заобиколят силата на член 51 от Европейската харта? И второ, дали ще подкрепите е, европе, е, европейските граждани и техните права на гласуване в държавата им на пребиваване? А, вие, господин Сокол, казахте за някои местни проблеми, които са всъщност европейските проблеми. Аз съм докладчика по Европейската година на гражданите, се занимавам а, всъщност с тези основни проблеми. На мен ми се отказва основно човешко право в Кипър, защото вече не живея там. Има толкова много нарушения, толкова много пречки и ако не разберем, че Европа наистина трябва да се бори, да подкрепи, а, да покаже разбиране и солидарност за всички от тези европейци, които страдат от тези пречки, заради турското окупиране и репресии на нашия остров. Как, ако не може да се справим с подобни въпроси, ще настояваме за премахване на пречките пред гласуването. Нека госпожа Рединг и госпожа Мацони ще дойдат след няколко минути, така че моля ви да използвате останалите минутки да отговорите на въпросите, зададени от депутатите по Твитър и моя въпрос. Нека да започнем от дясно наляво. Много накратко, моля ви, защото госпожа Мацони вече е тук тъй като госпожа Мацони и госпожа Рединг ще направят пресконференция, ние ще продължим и след пресконференцията с въпроси от аудиторията. Така че, моля ви, останете, за да зададете въпросите си след представянето на госпожа Рединг. Заповядайте за отговори. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък в отговорите си. Срамота е, че в дебат по такъв въпрос нямахме възможност да дебатираме а, с онези, които ни слушаха в залата, защото съм сигурен, че те имат много интересни неща, които да споделят с нас. Но аз те или иначе няма да бъда тук, след като вие давате възможност за продължаване на дебата след това. Има някои права, които трябва да се възстановят на някои граждани, но има и нови права, които са възникнали и това също е важен дебат. Ако се погледнат няколко държави, има все повече и повече държави, където възниква проблема за правото на гласуване, където държавите са решили да напуснат родната си страна, като дойдат избори, те не могат да гласуват. Има и кандидати, които не живеят в държавата си, но представляват гражданите, съгражданите си в националните парламенти. Всички тези права трябва да се доразвият, тъй като, както виждаме в Европейския съюз, все повече и повече хората напускат собствените си държави по различни причини и то основателни, тези хора трябва да имат право на гласуване в държавата домакин, приемащата държава, което обаче не бива непременно да води до загубата на правата за гласуване в собствената им държава. Виждаме какви са предизвикателствата за изборите 2014 година. В миналото много малко хора са гласували като процент и е наистина срамота, че доминират националните въпроси по време на предизборните кампании. Това наистина е отговорност на политическите партии. Трябва да, гледаме, да се гледаме в себе си критично и да се опитаме да решим наистина европейските проблеми през изборната кампания с 2014 година. Разбира се, в някои държави се съвместяват националните с европейските избори, така че европейските придобиват някакси второстепенна роля спрямо националните. А, така че трябва да се възприеме различен подход към европейските избори. Те наистина са важни. И въпросите, които се разглеждат там, са наистина значими за гражданите. Все още не сме преодоляли кризата, която започна през 2008 година. Знаем какво се случва на финансовите пазари, трябват ни политики за растежа, за младежката заетост, трябва да се затвърди демокрацията в някои държави членки, така че има доста въпроси, които са заложени на карта при изборите 2014 година. Затова трябва да се мобилизираме. Ние, нашите граждани, ще излезем със собствена програма и ще направим всичко възможно, за да насърчим участието в европейските избори. Госпожа Адамо, моля ви за кратки, съвсем кратки коментари. И искам да отговоря на поставените въпроси. Ролята на Европейския парламент и неговите бюра. Това е по-скоро въпрос към госпожа Пападополо, но от страна на представителството на Европейската комисия тези бюра играят наистина важна роля и организират европейските граждани. Например, те помагат да се организират кметските срещи, за които споменах. Сега въпросите от Туитър дали европейските политически действия могат да заобиколят ограниченията на член 51 в хартата. Не мога да кажа, че хартата може да се заобиколи. Това просто няма как да стане, но дали ние подкрепяме правата на гласуване за мобилните граждани в страната им на пребиваване. Наистина това е храна за размисъл и сме чули доста опции, доста варианти. Може да се а, дадат права на гласуване в този смисъл, за да се преодолеят а, проблеми, които спомена господин Тъв а, също така да се разгледа член 25 и да се координира действията на държавите членки. Мисля, че имаме достатъчно материал за размисъл и виждам, че моята шефка, комисаря, пристигна, няма да я карам да чака, да й отнемам думата, но мога да продължа да отговарям и след пресконференцията ще бъда тук. Мисля, че можем сега да прекъснем а, тъй като госпожа Рединг е тук, ще прекъснем дискусията и ще продължим с въпросите след като госпожа Рединг се изкаже. Благодаря ви. Thank you all again. Thank you all. Thank you for your... Благодаря на всички. Благодаря за вашето участие, за вашите изказвания. А, тук през днешния ден ние се занимахме с въпроси, свързани с европейското гражданство. Ще има и заключителни бележки, които ще бъдат направени от нашият специален участник в нашата следобедна сесия, госпожа Вивиан Рединг. Тя ще ни даде предложение за това как да засилим европейското гражданство, как да насърчим а, участието на гражданите. Нека да чуем от комисията за стъпките, които трябва да, да бъдат предприяти в бъдеще. Благодаря ви, дами и господа, уважаеми депутати. Да извлечем максимални ползи от европейското гражданство. Това е едно много удачно заглавие за това изслушване, защото ние се намираме в годината на европейското гражданство, година в която се отбелязва 20 годишнината от въвеждането на европейското гражданство. Крайно време е да се очертаят перспективите и да се направи равносметка за случилото се до сега. Договор от Мастрихт, който беше описан преди 20 години, не надскочи очакванията на, а, на много хора. Но трябва да отчетем, а, че беше създаден един единен статут за всички граждани. Ам, статут, кой, от който проистичат допълнителни права, изборни права, право на свободно движение и заселване. Освен това, тук става въпрос за нещо повече от общ пазар, от свободна търговия между нациите. Това се повтаря постоянно. Някой може за първи път да го чуват, но това беше преди 20 години. Преди 20 години това беше е, основна идея и основно действие. От е, тогава Европейския съюз се разви и достигна а, ниво на общо, общо пространство, обхващащо правата на гражданите. Не става въпрос само за економически и стопански обекти в рамките на Европейския съюз. Преди 20 години се а, е, роди европейското гражданство. Това е, не е било голям скок, но това е било важна стъпка. Е, Съда на Европейския съюз потвърди е, европейското измерение е, чрез няколко свои е, решения, а именно, че европейското гражданство е основния статут на всеки гражданин в е, европейска граждан, е, в европейска държава членка. Европейското гражданство е, е от полза за Европейския съюз. Тази година на европейското гражданство съвместно с 20 годишнината и подготовката на европейските избори. Това е подходящия момент да се направи стъпка напред. Това трябва да означава да се върви напред, да се предприемат конкретни действия. Действия, които могат да бъдат разбрани от гражданите. Да можем с, осезаеми примери, нагледни примери, да докажем, че е, европейското гражданство включва в себе си ползи за гражданите. Тези права са, а, са в сърцевината на европейската интеграция. Ето защо е толкова важно да се концентрираме върху това да информираме гражданите за техните права. Нещо, което е интересно. Повечето граждани в Европейския съюз днес публикувахме Европарометър по този въпрос. Той е достъпен онлайн. Това е нещо интересно. Запознайте се. Така, та, повечето граждани са наясно с това, че те са европейски граждани. Какво означава това? Това не им е ясно наше задължение е да обясним на гражданите какво се крие зад това европейско гражданство, какво се крие за това те да са не само граждани на своята държава членка, ами да са граждани на един цял континент. Това беше намерението ми, когато през 2010 година публикувах първия доклад за европейското гражданство. Документът обхваща 25 конкретни мерки за улесняване на живота на европейските граждани. Европейския парламент и европейските депутати работиха също по изготвянето на тези предложения и нека да да кажа какво имам предвид с това предложение да се предприемат конкретни мерки, които да имат пряко действие върху живота на гражданите. На първо място има нужда от услуги, които да се предоставят на място, които да са близо до хората. Понякога хората се налага да отидат в друга държава членка, за да се лекуват. Или ако хората живеят в пограничен е, район, могат да отидат в друга държава. Им прави директивата за, трансгр... за предоставяне на трансгранични медицински услуги. В тази директива ясно са заложени ясните правила за предоставяне на медицински услуги в международен мащаб. По този начин много от гражданите ще усетят, че те са добре дошли, когато отидат в друга държава членка. На следващо място защитата на потребителите. Знаете, че ние предприемаме стъпки а, за а, транспонирането на директивата за защита на потребителите и то до края на годината. Искаме да засилиме, да засилим правата на потребителите, а, така че а, купувачите вече а, да не бъдат а, включвани в изгъбманни схеми, да не бъдат разочаровани от а, а, фалшиви застраховки и така нататък. Консулската защита – Представих предложение в тази връзка. Парламента също изготви своето мнение по въпроса. Документа сега е в съвета. Има предложение да се подобри консулската защита за европейски граждани в ситуация на криза или в някакви инваредни ситуации, когато гражданите пътуват в рамките на Европейския съюз. Да няма дискриминация по отношение на консулската защита. Това ще е знак е, за европейска солидарност, нещо, което беше е, вече посочено. Може би по време на предизборната кампания това ще бъде споменато и на национално ниво. Япония, Сирия, Египет. ще участват в координацията, така че на хората да бъде разяснено какви са тесните права, в случай, че имат нужда от консулска защита. Когато се занимах с този документ, много внимателно следях начина по който разпоредбите се транспонират в националните законодателства. И за мен беше шокиращо, че те въобще не се транспонират. Много усилия бяха положени и се надявам, че повечето държави членки ще приложат правилата и разпоредбите, свързани с директивата за свободно движение. Тези, които не се придържат към правилата, ще ще а, бъдат отнесени към съда на, Европейски, на Европейския съюз. Нещата се подобряват. Това беше подчертано и тази сутрин. Ние ще продължаваме да полагаме усилия и по време на годината на европейското гражданство. Ще се опитваме да, да информираме гражданите за техните европейски права. Някои от гражданите не знаят за европейските портали, които могат да са им от полза. Добре е, е тази информация да бъде предоставена на нашите граждани. Всичко това са постижения. Ние не трябва да спираме обаче с нашите действия. По време на последното изследване на Евробарометър се вижда, че ако гражданите са разбрали едно право и това е правото на свободно движение. Те знаят, че то съществува и те знаят, че имат право да не бъдат дискриминирани. Обаче все още те се сблъскват с проблеми при упражняването на това им право. Сблъскват се с бюрокрацията. Това е проблем, с който трябва да се справим приема много от идеите, които бяха представени по време на консултациите миналата година през май. 12 000 граждани дадоха отговор и ни дадоха доста информация. Една от идеите е да се подпомогнат местните администрации, така че те да са наясно с правата на техните граждани, защото много често това не е така. Разбира се, трябва да знаят и гражданите как да упражняват правата си, дори когато местните администрации не са наясно с правата на гражданите. Говори се и за административните процедури, които са много тромови, що се отнася до попълното на отделните формуляри, свързани с упражняването на правата на гражданите. Има Става въпрос за документи за брак, документи при смъртни случаи и така нататък. Това не означава, че комисията ще промени разпоредбите, свързани с сключването на брак в отделните държави членки. Не, това не е така. Документа си е документ и той трябва да бъде признат. Понякога процедурите с, с сертифицирането на документите или заверката на документите е, са доста е доста траумава. Трябва да се а, опростят процедурите, свързани с, с заверката на документите, както и с а, техния превод. А, има вече а, изготвени предложения, а, които ще бъдат изпълнени на практика възможно най-бързо. Тази сутрин а, бяха бяха представени Ставаше въпрос за улесняване живота на гражданите в тяхното ежедневие. В Евробарометър се вижда, че всеки девети гражданин е ам, застрашена от безработица или от економическата ситуация. Трябва да покажем на гражданите, че ние не само се борим с кризата, но и взимаме предвид техните притеснения, свързани с а, младежката безработица. Спомнете си за пакета. А, с конкретни мерки, който беше представен. Младежката гаранция също е друга мярка да се даде възможност на младите хора да могат да получат кариерно развитие. Младите хора от 25 годишна възраст, право на стаж, практика и така нататък. Правим всичко възможно да премахнем бариерите, така че хората да могат безпрепятствено да си търсят работа. Между другото, нещо много интересно, което стана ясно от резултатите Евробарометъра – Две трети от европейците смятат, че свободното придвижване на хора в, рам, в рамките на Европейския съюз води до а, економически ползи за тяхната държава членка. Това е един доста постоянен резултат, който показва, че гражданите са доста по-реалистични, отколкото политиците на национално ниво всички тези въпроси, свързани с, с свободното движение на хора, ще бъдат на първо място в дневния ни ред. Европейските избори също са а, въпрос, който стои на първо място в дневния ред на а, Европейския парламент. Особено важен е въпросът а, тук за избирателната активност. По време на миналите избори избирателната активност беше 43%. Тези, които не са гласували, са а, млади хора. Вярвам, и смятам, че трябва да работим по този въпрос. Миналия декември Европейския парламент и съвета одобриха моето предложение да се а, улесни възможността а, за европейските граждани да участват в европейските избори, да се съкратят бюрократичните процедури, а, свързани с изборите за Европейския парламент Европейския парламент през 2014 година. По време на избирателните кампании за Европейски парламент доминират темите, които обхващат националните политики, а не европейските политики. Трябва обаче да, да се променят нещата. Трябва да на гражданите да е ясно как могат те да участват в европейските процеси, да се фокусира дебата върху теми, които са с европейско значение. Да се привлече вниманието на националните медии по тези въпроси. Комисията ще а, изготви а, препоръка, свързана с прозрачността по време на европейските избори, да се да се а, приканя държавите членки да разяснят връзката на националните партии с а, европейските партии. Господин Дав спомена темата за лишаването от избирателни права на, на гражданите. Това е една тема, с която аз се занимавам обстойно. Това е една тема, която представлява проблем за правителствата на държавите членки. Ние взимаме е, много насериозно тези въпроси. Ще вземем предвид това, което казахте този след обяд и ще предложим конкретни решения. Конкретни решения. Ами, доклада за европейското гражданство. Той ще бъде представен на 9 май тази година. И това отново ще е доклад, който ще съдържа конкретни елементи, които ще бъдат приведени на практика. Необходимо е да се засили информираността. Това е, е нещо, което смятам, че е абсолютно необходимо, нещо, което е важно за изграждането на а, бъдеща Европа. По време на предизборната кампания трябва да помислим за изграждането на Европейския съюз или за това, което наричам аз за Обединените европейски щати. Всичко това може да стане възможно, ако а, участват нашите граждани. Европейският съюз не е само економически и паричен съюз. Гражданите трябва да усещат, че те са част от този съюз. Резултатите на Евробарометър показват, че голяма а, част от европейските граждани се чувстват европейци. Те, това е така в почти всички държави членки. Обаче ние трябва да решим и останалите проблеми. Проблеми проблеми, които са свързани не само с свободното придвижване на хора, проблеми, които са свързани с правата и задълженията. И смятам, че заедно можем да променим нещата. Вече сме започнали, предприели сме много важни мерки, които ще бъдат изпълнени по време на тази година на европейското гражданство. И по този начин ще можем да навлезем и в предизборната кампания, кампания по време на която ще става въпрос за Европа, а не за въпроси от национален характер. Благодаря ви. Thank you very much, Благодаря ви, госпожо Рединг, за заключителното слово. <clears throat> Чудесно очертахте постиженията, това, което следва да бъде прилагано и възможните решения. Ние сме с вас при изпълнението на задачите ви за бъдещето и още много път ни остава. Мисля, че трябва да продължим по програмата сега, тъй като пресконференцията е в друга зала и трябва да се преместим, някои ще останат. После можем да се върнем, за да приключим с обсъжданията и отговорите на въпросите. Благодаря на всички.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 Бих искала да поканя госпожа Адамо и последните двама оратори. Още 15 на минути ще имаме за въпроси и отговори, затова сега моля тримата оратори да заповядат тук. Thank you very much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 So I would like to give the floor to... И сега позволете да дам думата на госпожа Катерин Кеседжан. Нямахме време да приключим с а, нейното изказване. Имате думата за две минути, след което ще е, чуем господин Субиото отново и ще имате възможност да зададете някои въпроси. Госпожо председател, ще ви разочаровам, струва ми се. Тъй като въпросите, които бяха зададени е, от депутата, ще останат без отговор, той вече не е тук. Ставаше дума за службите, преслужбите на парламента и дали работят добре. Аз знам къде се намират тези техни информационни служби, знам къде са сградите, но нямам представа какво правят. Те никога не са се свързвали с мен, нито пък аз с тях. И не съм получавала някакво съдействие от тях. Срам е да си го призная, но така стоят нещата. Сега по въпроса за член 51 от хартата, мога да кажа, че по принцип, що се отнася до европейското право и договора, съм удивена, че може да бъде зададен такъв въпрос. Не може да се влиза в разрез с разделението на властите. Нещо, което е, е въведено с европейското право. Освен ако не променим, разбира се, договорите, но мисля, че европейските граждани вече а, е, достатъчно следиха промените и измененията в правото. Умръзна им вече да се изменя и да губят дирята на своите права. Имаме разделението на властите между Европейския съюз и държавите членки. Това разделение не може да бъде премахнато, но както казах днес сутринта, важно е и ние можем да усъвършенстваме прилагането или водещите практики. Тези практики са един вид жалони и те са важни. Като имаме тези добри примери бихме могли да убедим другите държави членки да ги прилагат, но тук трябва да използваме убеждението, просвещението, за да се прилага европейското право. Благодаря на госпожа Кеседжан. Сега господин Субиото. Аз имам две бележки да направя. Едната е по казаното от господин Хефнер за това, че Европейската комисия би следвало да се избира от парламента, т.е. да представлява хората. Според мен всеки, който представлява европейските институции, би трябвало да се избира по този нач, начин. И а, това договаряне, което се извършва, е неприемливо. Аз тук говоря като европейски гражданин. Сещам се например, за създаването на службата за външна дейност на Европейския съюз. Те би трябвало да ни представляват в международен план. И е ясно, че държавите членки нямаха желение привилегиите им да бъдат узурпирани от службата за външна дейност и те избраха някой, който няма обаяние. Говоря за Лейди Аштън. Така че, ако ще се създава такава служба за външни отношения, трябва да се приеме, че ще има и последствия европейските граждани да си изберат някой, който е личност и е в състояние да говори от името на всички европейци. Другата ми забележка сега. Малко ме обезкуражи казаното от господин Дъв. Особено когато каза, че се надява, че нещата ще се променят, е, тъй като Европейския съюз ще се присъедини към Конвенцията за правата на човека и член 3 от Конвенцията ще ни реши всички проблеми. Да, но аз казах в своето изказване, че над 40 години имаме съдебна практика в този съд и те тълкуват член 3 от конвенцията и казват, че този член не, бива, не е нарушаван, когато се ограничават правата за, за гласуване на гражданите. И това е от 76-та година и това решение и се постановява отново и отново. Едва ли нещо ще се промени. Това са празни надежди. Можем да разчитаме само на договора. 64-та година Съда на Европейските общности постановява, че това е една система и тя не се нуждае от намесата на Конвенцията за правата на човек. И европейските граждани трябва да имат правото да гласуват в национални избери, независимо къде живеят. Точка по въпрос. Господин Дав зададе въпрос, но не е тук. И сега, за да има справедливост, има ли желаещи да зададат въпрос? Не са имали тази възможност? Заповядайте. И моля да си кажете името. Двама имаме. Мога хубаво, моля хубаво да вдигнете ръце. Имаме трима желащи. Започваме с господина там. Моля, всъщност четирима имаме. Кажете си името, моля. Добър ден, аз се казвам Филипо. Ще се изкажа като 38 граждани, роден в Италия, но живее във Франция, Швейцария и сега живее в Лондон. По последното изказване ако искате да има пряка демокрация, то тази демокрация би трябвало да е, тази, това участие трябва да е смислено. Да сравним Европейския съюз с Китай. Президентът на Народната република е избран от 26 души, които представляват политбюрото там. А господин Ван Ромпой беше избран от 27 души. За моето поколение това е неприемливо. Ние сме израснали с интернет и той оформи начина по който участваме в обществения живот. Ние сме с автори на всичко. И ако вие, и тук комисарят каза, че младите не гласуват, на кое вие искате младите хора да гласуват, ще трябва коренно да промените начина по който действа този парламент и да приемете факта, че ние не сме пасивни, а активни участници. И ние искаме да има отражение от нашия избор. Вие искате някакъв отпечатък. Википедия за мен. Милиони хора участват в създаването на нещо със стойност за всички. Европейският съюз като социално новаторство за всички европейци трябва да се основава на дневен ред за иновация, да се реформират институциите. Благодаря ви. Thank you very much for your comment, the lady. Благодаря го. Сега дамата там. Но не чухме името ви, моля. Оратора преди малко не си каза името. Моля да ни кажете как се казвате. Моля да ме извинта. Филипо се казвам. Благодаря. Сега дамата. Добър ден. Аз се казвам Селин Релин. Аз съм юрист. Живея в Германия. Освен това съм член на групата на младите европейски федералисти. Имам забележка и въпрос. Ето бележката ми. Аз съм а, с смесено френско-немско потекло и при последните избори можех да гласувам два пъти. Един за Германия, един за Франция. В началото вие споменахте, че има хора, чието права за гласуване са отнети, а аз установих, че при мен е точно обратното. Как става така? Аз съм един човек, една личност, а гласувам два пъти. Един път като германец, един път като французин. Това беше забележката ми. Сега въпрос. Чудя се, дали би било възможно да се измени договора, да бъде променен и европейските институции да имат право да дават гражданство европейско. Сега то се получава чрез националните органи, френско, немско и т.н. А биха ли могли самите институции да дават гражданство? като имаме предвид, че всички ние сме европейци. Може би така ще се разреши проблема на онези хора, които са без гражданско положение, без установено положение. Сега господина има думата. Аз съм Николас Ниман, аз съм генерален секретар на европейците по света. Освен това съм основател на Асоциацията за правата на британците в чужбина, една отмряла организация и искам да благодаря на госпожа Котерил и на господин Субиото за изключително точните обяснения за правата на британците в чужбина. Малък напредък е постигнат и горната камера съвсем наскоро, в края на януари, спомена, че се създава а, надпартиен а, комитет или комисия за уреждане на положението на британците, живеещи в чужбина. А, положението обаче е доста по-сложно. В смисъл, че милиони граждани на Обединеното кралство живеят в чужбина и не могат да гласуват. Дори за Европейски парламент в зависимост от а, връзките на тези граждани с а, родината си, те могат или съответно не могат да гласуват за Европейски парламент. Това е един значим демократичен дефицит. Говорим между, за между 35 до 60 милиона граждани на Европейския съюз, които не живеят в Европейския съюз не са засегнати само британските граждани, а гръцките които не винаги са имали възможност да гласуват, тъй като в Гърция не са транспонирали в правилниците за прилагане необходимата уредба. Така и е в Ирландия, Малта, Дания и ако не се лъжа и в Кипър. Няма съмнение, сигурно и други държави са засегнати. Така че, искам да приканя парламента и комисията да водят битка за разширяване на правото на глас, да стане то практически възможно и да излязат извън границите на Европейския съюз в този смисъл. Има хора, които трябва да избират или да гласуват за своята родна страна или страната, в която прибивават – когато трябва да им правят този избор, те се чудят защо още трябва да избират, след като те имат легитимното право да гласуват и на двете места. Има хора с двойно гражданство. Защо да бъдат ограничавани те и да трябва да гласуват само в едната държава? Благодаря. И сега господина там. Госпожо председател, аз съм Ален Пре, аз съм член на на комисията за гласуване за правото да се гласува в страната, в която пребивават гражданите. Т.е., позволете ми да гласувам. Госпожа Котарио тук отправи призив, който аз няма да повтарям, но имам две, два коментара. Едно решение, което е взето на европейско равнище и въвежда правото на глас, се основава на действащи е договор, по-конкретно член 25, господин Дав го спомена по-рано. Процедурата е много подълга, но все пак е на лице. И съветът би могъл да разшири списъка с права направи предложение от комисията, съвета, да се гласува от 27-те държави членки, но е възможно да стане. Второ, искам да спомена и тази инициатива за правото на а, глас. Много семинари бяха а, проведени и на нас ни бе трудно да бъде уточнено това право, което е предвидено според Лисабонския договор. Това, което липсва в регламента е правното основание. Ако го имаше, може да се окаже реална помощ на членовете на нашата комисия. Имаме, разбира се, и бюджетни проблеми. Имаме проблеми с техническото осигуряване, с събирането на данни. От Люксембург ни предоставиха оборудване и благодарение на това преодоляхме затрудненията. Проблеми има и с защитата на личните данни, тъй като предвиденото по регламента не е конкретно уредено. Ние събираме данни от 27 държави е, членки. В тях има различни разпоредби за закрила. Ние не можем да прилагаме 27-те е, вътрешни закони от вътрешното право по отношение за крилата на личните данни. Така че кой закон е приложим, не знае. А и комисията не знае. Очакваме все още отговор от тях. И четвъртия проблем, с който се сблъскваме и е доста тежък, тъй като нашата инициатива е насочена към гражданите, които живеят в държава членка, която не е тяхната родина се оказва, че процедурите, които трябва да се спазват, са изключително тежки. При събирането на подписи. Защото са необходими лични документи, и Опитвам се тук в 30 секунди да обобщя цялата процедура, но се оказва, госпожо председател, че някои европейски граждани, които живеят извън родината си, просто не биват обхващани от тази процедура. Така се е случило и с госпожа Котерил. Тя е британски граждани, живеещ в Испания и всъщност не може да гласува. Ето ви един парадоксален случай. Има много други такива защото в а, Обединеното кралство, за да регистрирате, да се регистрирате, трябва да живеете там, а пък в Испания, за да бъдете вписани, може да се регистрирате онлайн с номер на личната си карта или паспорт. Та въпроса ми е към, насочен към господин Субьото. Ми доста коментари направихте но все пак трябва да се отнасяме с уважение и към нашите основни докладчици. Госпожа Киседжиан трябва да си тръгне. Ще позволя първо тя да отговори, след което ще дам думата на господин Субиото и госпожа Адамо накрая. И сега давам думата на госпожа Киседжиан. Благодаря много, госпожо председател. Съжалявам, че ще се наложи да си тръгна. Само две неща искам да кажа. Първо, по отношение на гласуването се изненадвам да чуя, че а, наистина може да се гласува по два пъти от един и същи човек в едни и същи избори. Това а, малко върви против логиката за гласуване хем в същи избори, хем като гражданин на една държава, хем като пребиваваш в друга. Това според мен а, е върви срещу логиката. Другото нещо, което искам да коментирам е националност спрямо пребиваване. Това е целта на това изслушване, но беше казано, няма да посочвам от кого, че не бива да поставяме под въпрос – точката на вход в Европейския съюз. Става въпрос за граждани на държава членка на Европейския съюз, който се ползва и от европейското гражданство. Но те или иначе за момента трябва да живеем с съществуващата информация, а, ситуация. Ако трябва да приемем предложение за някакъв друг начин за придобиване на европейското гражданство. Това ще предизвика определени проблеми, макар че ще се съглася с колегата, седящ от ляво, като казва, че винаги съществува въпроса колко дни, месеци, години пребиваване е необходимо за придобиване на такова гражданство. Мисля, че Европейския съд вече е започнал да полага основите за подобна ситуация, като например концепцията за място на обичайно пребиваване. Също така и да се изработи някакво паневропейско правило, което да дава право на европейските граждани да упражняват правата си. Има и съответно Европейската гражданска инициатива, за която чухме няколко идеи а, това може би е подходящо за професионалисти като мен да постигнат такова споразумение. Вие имате думата. Ще бъда възможно най-кратък. Може би съм говорил твърде бързо и не съм бил доразбран. Когато говорих за един човек с две националности, две гласувания, нямах предвид да гласува два пъти за Европейски парламент, а теоретично да гласува за европейски парламентарист или от държавата, в което му е гражданството, или от държавата, в която пребивава. Едно от двете да кажем, като господин Сабиото и аз, британски граждани, можем да гласуваме за Европейски парламент само в държавата, в която пребиваваме, защото сме лишени от тези си права в държавата на гражданството си. Но ако имаме две гражданства, аз съм хем британец, хем дъчанин, и ме лишават от правата ми на гласуване и в двете държави, всеки от тези две държави могат да вземат решение, което дълбоко да засяга мен и моето семейство. И след последователно аз искам да мога да гласувам и да имам това право и в Великобритания, и в Дания. Ако съм дъчанин, просто го дам като пример, не че съм датски гражданин. Тоест, смятам, че има необходимост да не се пренебрегва двойното или множественото гражданство по отношение на фундаменталното а, гражданство в съответната държава. Не е за гласуване за Европейски парламент. Ясно е, господине господин Субиото. Да, съгласен съм с вас, господин Нюман, да се запази а, правото за гласуване в национални избори в двете държави на гражданството, защото вие може да пострадате във всяка от двете от съответните решения. Но нека а, да не сме твърде амбициозни, нека първо да се борим за незагубване на правата в поне една държава, в която в момента сме а, граждани. Сега тук нашата адвокатка в с френско и немско а, гражданство. Мисля, че няма да а, нарушите каквото и да било правило, ако гласувате и двете. Много държави обаче вече ви забраняват да имате а, двойно а, гражданство. След като сте 18 годишен, трябва да направите избор между едно от двете. А, мисля, че на 18 годишна възраст по испанското законодателство трябва да избереш едно от двете. Поне за моите синове така се оказа. Това се иска по закон. Имаше един въпрос, който беше прекъснат и не можах много да разбера целият ви въпрос. Беше свързан с регистрацията. А, има прекъсвания в а, изказването на оратора. Ако мога да повторя, въпросът ми беше е, свързана с правилата за Европейската гражданска инициатива. Някои европейски граждани, които пребивават в държава, която не е родната им, например е, като дамата, която живее в Испания, иначе е британка, по своето гражданство и на нея няма да й се даде право да подпише регистъра нито в Великобритания, защото не е в момента пребиваща, нито пък в Испания, защото в Испания се налага да въведеш своята лична карта, която е испанска или испански паспорт. Трябва да видеш номер на един от тези два документа за самоличност, които са издадени от Испания. Тоест, според вас, дали това е нарушение на основни права? По отношение на гласуване в местни избори, не. Става въпрос, че вие няма да може да подпишете Европейската гражданска инициатива, ако се намирате в положението на тази дама. Госпожа Адамо има отговорите на тези въпроси. Ваш, въпро... Ваш ред е. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Представителя на моите федералисти, изненадана съм, че вие сте могли да гласувате два, два пъти в европейски, европейски избори. Избори за Европейски парламент спомена тя. Да, да. Има директива, която предвижда механизъм за сътрудничество между държавите членки, за да се избягва двойното гласуване. Именно защото вие не може да гласувате два пъти за един и същи парламент. Това е неетично. Съгласна съм с госпожа Каседжан. А, това е директива 93-101. Тя избягва подобни ситуации, както спомена госпожа Рединг в нейното заключително слово. Комисията ще излезе с съобщение в следващия месец и а, една от частите на, тази, на това съобщение ще се съсредоточи върху начините, по които администрациите на държавите членки да направят тази система още по-ефективна, за да няма вратички. Съгласно директивата, вие трябва да декларирате, че няма да гласувате в друга държава членка. Има и проверка, която се състои между съответните две държави членки, дали това наистина е така. На следващо място, дали е, може на, евро... на граждани е, да се дава европейско гражданство отделно от тяхното национално гражданство. Съжалявам, че дамата си тръгна, защото щеше да се установи много хубав академичен спор, но а, е, в, в момента академичен спор, извинете, има член 25, който споменава, че европейското гражданство не замества националното гражданство. Просто европейското гражданство дава допълнителен статут с допълнителни специфични правила и права. А ако искате да проведем дискусия за граждани на трети държави, тази точка комисията през 2011 година състави дневен ред за интеграция и препоръча на държавите членки да насърчат политическото участие, да дадат възможност на, държави от трети, на, на граждани от трети държави да гласуват в местни избори. Разбира се, мисля, че само 16 държави членки са дали това право на граждани на трети държави. Според нас няма правно основание ние да поемаме допълнителни правомощия, но комисията вече е изразила ясно позицията си в полза на по-нататъчното интегриране на тези граждани от трети държави в собствените си общества. След това представителя на европейци в целия свят спомена проблемите, които се срещат от да, гражданите на Европейския съюз, които живеят извън Съюза, проблемите при тяхното гласуване. Разбира се, националните избори се регламентират от законодателство на държавите членки. Някои от държавите позволяват на гражданите си в чужбина да гласуват. Някои са по-ефективни, други по-не, защото някои са дали технологично улесняващи средства за тези провеждания на избори в чужбина. Това, което комисията прави е да популяризира технологията. Имаме няколко проекта, като например Connect People. Насърчаваме държавите членки да използват модерните технологии с пълна сила като средство за улесняване на подобни ситуации в по-широк мащаб и също така за насърчаване на по-голям процент гласуващи. И последния въпрос от господин Бран а, който обаче не е маловажен, той е много интересен. А, да, член 25 комисията вече е споменала, че има правни основания може да се ползва член 25 по отношение на добавяне на права за гласуване в национални избори, така че от правна гледна точка да. Що се отнася до Европейската гражданска инициатива, вие и други изпитват затруднения. Както вече споменахме, обаче Европейската комисия се опитва да помага чрез IT средства, чрез даване на сървъри на разположение на организаторите, но наистина регламента не предвижда подобен род помощ официално. При първоначалното предложение за регламента предложихме унифицирани изисквания за държавите членки, които ще дават възможност на всеки европейски граждани, независимо къде пребивава, да подкрепя съответната гражданска инициатива. Но наистина крайният текст на регламента ввеждат различни изисквания за потвърждаване от различните държави членки на тази подкрепа. Така че единственото, което можем да направим в момента е да препоръчаме на държавите членки да изискват минимални неща, да имат по-низки изисквания и наистина вие сте последния и моля ви да бъдете съвсем конкретен. Опар Христополос, аз съм предста... председателя на европейски а, граждани в чужбина и сега ще съм малко като адвокат на дявола. Ние трябва да вземем предвид мобилността на европейските граждани. Ако някой живее 5 години в Германия, и той е италианец, но живее 5 години в Германия, 6 години в Дания, 3 години в Белгия, къде ще гласува? най-логичното нещо е той да гласува в страната си по происход. Трябва да се вземе това съображение, защото иначе трябва да гласува в три държави. Процедурата ще е много тежка. Второто нещо, което искам да кажа и трябва да се вземе предвид е, че наистина е впечатляващо, че тази сутрин имаше много младежи. зад мен хората, които седяха, всички бяха млади имаме нова емиграционна вълна от Европа поради финансовата ситуация. Имаме хора от южните части на Европейския съюз, които мигрират на северните държави на Европейския съюз, но имаме и много, които излизат изцяло от Европейския съюз, напускат го. дългосрочен план ние ще трябва да се занимаем с този проблем. Това е сериозен въпрос, защото на първо място не само, че изтичат мозъци, но също така ще трябва да намерим начини за поддържане на връзка с тези граждани. Има няколко начини, но няма да ги обсъждам сега. Трябва да вземем предвид тази нова миграционна вълна, която се появява. Благодаря ви. Искате ли да отговорите? Тук има два въпроса. Първо, вие считате, че хората трябва да запазят правото си да гласуват страната по происход, вместо да придобиват нова страната по пребиваване. И след това вие посочихте важен а, проблем, а именно младежите, които вече не се интересуват от политическия живот в Европа. Искам да а, се позова на изказването на госпожа Котерил, която има три млади дъщери и тя каза, че тъй като те пребивават в Испания доста години, искат да гласуват по-скоро в Испания, а не в Великобритания. Не, че а, комисията подкрепя разширяване на гласоподавателските права като такива, но просто искам да ви подчертая, да ви приведа вниманието върху факта, че въпросът не е толкова лесен, не е толкова ясен за разрешаване и вероятно изисква по-детална дискусия точно по въпроса дали гражданите трябва да имат избор, дали трябва да се фокусираме върху избора на гражданина, дали трябва да се ползва а, правото за местни избори по-скоро, отколкото даването на двойно а, право на гласуване в а, два избирателни района, както се прави това, тази забрана се внедрява за европейски избори. Така че наистина има свързани с този въпрос. Има допълнителни аспекти, които трябва да се разгледат, но наистина е важно те да бъдат разгледани, за да постигнем напредък. С това мисля да приключим. Благодарим ви много за участието, особено участниците в панела, секретарията, както и на преводачите. Искам да благодаря. Пожелавам ви приятна вечер. Благодаря за вниманието и участието.